Good morning. In Polish language, this is dzień dobry. All members. Schönen guten Tag. Bonjour. we'll be start. I, I will be continuing in Polish language, okay? Нека започнем. Аз ще говоря на полски. Dzień dobry Państwu. Chciałem przywitać wszystkich. Добър ден на всички! Добре дошли на всички членове на подкомисията по човешки права. Добре дошли на всички наши гости. Бору przewodniczącego на Днес аз няма да имам кой знае колко работа. Просто трябва да председателствам заседанието за избор на председател на комисията за втората половина от нашия мандат. И съм информиран, че кандидатурата за председател на комисията, на подкомисията е отново на госпожа Барбара Лохбире за втори път. Има ли и други кандидатури? Господин Товариш, имате ли нещо да кажете по въпроса? Не, нямам нищо друго да добавя, освен това, че госпожа Лохбилер ще бъде един отличен председател и приветствам решението. Господин Домскис. Е, същото, от името на Алде само мога да оценя високата, да изразя високата ни оценка на, за кандидатурата и желанието на госпожа Локбилер да поеме поста. Ние ще я подкрепим. Значи, либералите имат същото мнение. Господин Холит, съвсем накратко съвсем искрено Барбара Рохбер бе отличен председател от началото на мандата и ако беше казала, че не иска, щяхме да бъдем страшно изненадани. Затова, като си имаме един толкова добър председател, нека да си го пазим. Госпожа Вейда? Също от името на НП само най-добри думи можем да кажа. А, даже се страхувах в един момент, ао, да не би госпожа Вилер да каже, че няма да се кандидатира, но много се радвам, че тя реши да продължи на пост. Доколкото разбирам, а, хора е единствено от одобрителни изказвания, това изразиха координаторите – затова нека да одобрим избора на госпожа Локбилер с акламации. сърдечни гратулуя. Сърдечни поздравления, госпожо Локбилер. Сега искам да ви помоля да заповядате, да вземете мястото си и от името на всички членове на нашата комисия, нека да изкажа своята увереност, че вие ще се справите отлично с работата. Uh, благодаря, благодаря за доверието и за приятните думи. Всъщност на мен ми е много приятно да работя в Комисията за човешки права като председател и от септември се занимавам с това е, и в председателството, и в комисията действително работим като един екип. И ще продължа именно по този начин на съвместна работа колегиално. Сега ще изберем заместник председатели. Те се избират по иерархичен ред. Първи заместник председател господин Чип е кандидат на всички политически групи той беше заместник-председател, добър наш колега и до сега. Има ли други кандидатури? Да, заповядайте. Да. Искам да давам кандидатурата на госпожа Агнес Лебрун за втори заместник председател. А, доколкото разбирам за господин Чип, сте за. Да, да, от името на НП, да. Господин Донски, от името на Алде, аз искам да дам кандидатурата на господин Метин Казак за заместник-председател и за трети заместник председател. е дадена кандидатурата на госпожа Йоанна Сенишин. Има ли други кандидатури? Господин Хауърд, искате ли да кажете нещо? Да, мисля, че е много добре да има кандидатури и от съществуващи членове, и от нови колеги. Много добре е също, че нашата репутация расте и съответно ние получаваме и нови членове. Господ... Надявам се, че и нашата нова колега ще се справя добре със своя пост. Нека да повторя сега. Първи заместник председател господин Чип – втори госпожа Агнес Лебрун. Мисля, че тя не е тук. Тя е от Франция. Трети заместник председател господин Метин Казак и четвърти госпожа Сенчин. Сенешин. Има ли други коментари и препоръки? Не. Тогава нека ги изберем с аплодисменти. So, and I would like uh, to ask you to come here. Заповядайте, сега елате на катедрата. Също искам да поканя и да се обърна към бившите заместник е, председатели с благодарност за тяхната работа. Sí. Sen... Yes, with, Senisin. With, with, yes, uh, ah, okay. with Senisin bit outside. Hello. Okay. So, then uh, again, it's a little bit late, but I wish you all a happy new year. It's the first. Малко късно е, но все пак да пожелая на всички честита нова година. Надявам се, че нашата работа ще доведе до реални резултати в подобряването на положението с спазването на човешките права. Днес имаме пълно заседание цял ден и нека да започнем с приемане на дневния ред. Има ли някой, който желая да добави нещо? Не, тогава приемаме дневния ред. Изпратихме ви също и протоколите от нашите заседания от октомври и ноември. Може ли да ги одобрим или има промени? Добре, нямаме промени. Съобщение на председателката. Ние не сме се срещали след е, връчването на наградата Сахаров през декември. Смятам, че е, дебата и изказванията на двамата лауреати бяха отлични. Ще продължаваме да следим какво се случва в е, техния район. Както винаги сме правили в е, миналото, ще се съсредоточим в е, една област и ще видим какво се случва в арабския регион. Около нова година имаше атака срещу местни и международни неправителствени организации в Египет. И аз изразих в писмен вид нашето безпокойство пред, египси... пред египетските власти е, коментирах, че трябва да се прекратат репресиите срещу тях. Друг е, лауреат е, на наградата Сахаров от 90-та година, Ансен Суки смят, от Бирма. Смятам, че вие всички следите какво се случва и е, се надяваме, че в някакъв момент тя ще може да дойде в Брюксел и да си получи лично наградата. Делегацията между за отношения с Бирма ще пътува в страната през февруари. Мисля, че е това, добре. това е добре, защото там има още много проблеми с а, човешките права. Знам, че не беше никак лесно подготовката за пътуването. И сега имам съгласието на председателския съвет да се включа в е, делегацията. И аз искам лично да говоря с Комисията за човешки права. Много ми е интересно да видя какво можем да направим. Основно темата ще бъде изборите, политическите затворници, затворниците по съвест, децата работници, етническите младсинства. На 11 януари се навършиха 10 години от създаването на Центъра за задържане в Гуантанамо. 779 затворници са били там и немалка, немалък брой остават. Ние настояваме правителството на Съединените щати да приключи дейността на този лагер, да осигури справедлив Съдемен процес на задържаните там, ако не може да го направи, да ги освободи безусловно. Но, за съжаление, нищо не се е случва, даже ситуацията се влушава, е, защото военната полиция там заяви ясно, че задържаните няма да бъдат преместени на територията на Съединените щати и съответно няма да бъдат изправени пред граждански съдилища. В Китай последните няколко седмици властите засилват натиска, неколци на адвокати и активисти са изпратени в е, затвор за подривна дейност. Е, Чин Вайв е получил 9 годишна присъда за подривна дейност и Чинг Си, друг активист, е получил по същите обвинения присъда от 10 години. Поет е, Ту Юфу е бил арестуван няколко, преди няколко дни. Също писател и друг активист е получил осъдителна присъда от 10 години. Сах... Е, носител на наградата Сахаров от 2008 година е разпитван от полицията няколко часа. Той е бил освободен след като излежал е присъдата си през юни миналата година, но има забрана за извършване на политическа дейност. Що се отнася до нашето посещение в Китай, говорих с председателя на делегацията на Китай към Европейския парламент и се споразумяхме, че ще бъда поканена да поставя и въпроса за човешките права при тази визита. Надявам се, чувах някакви слухове, на... имахме определена дата, 8 декември, а сега вече от тук нататък не знаем и кой ще бъде председател. Русия. Положителни са новините от там. Помните, че руската неправителствена организация Мемориал, която беше лауреат на наградата Сахаров, един от членовете, господин Орлов, бе изправен пред е, съда, но делото е приключило, защото е, има промяна в закона, която вече не оправдава неговите дейности и смята, че това не е клевета. Така че има добри новини, има и не толкова добри. Наказателното дело за разкриване на държавни тайни. Открито е такова дело срещу господин Игор Каляпин от, е, службите, от тайните служби на Чечня. Той е активист. Много е активен в една съвместна подвижна група за Чечня, която разследва нарушения на човешките права. Ние настояхме пред руските власти да не преследват господин Каляпин за това, че той всъщност защитава човешките права. И парламентът ще продължи да следи какво се случва в Русия и нека да ви припомня, че на 28 февруари имаме изслушване за Русия. Беларус. Някой от вас, е, много се радвам всъщност, че мнозина от вас е, присъстваха на заседанието, което имахме вчера съвместно с делегацията за Беларус. Чухме е, три неправителствени организации какво имат да кажат за положението там, което се влушава. И за това трябва да засилим мерките, да упражним натиск върху Лукашенко по економически път срещу определени компании. Трябва да помислим как да се направи това. Ладислав Каляев е осъден на смърт. Майка му присъстваше на нашето заседание и тя помоли да бъдем и по-активни по този случай. Има предложение е, комисията по правата на човека да пише на Лукашенко да, да, да даде оправдателна присъда. Това, ако си спомняте, човекът е осъден за атака в метрото в Беларус, в Минск. Когато човек е осъден на смърт в Беларус, семейството му и адвокатите не биват информирани кога ще се проведе екзекуцията. Така че е доста спешно. Председателят на парламента господин Шулт също е писал по този случай. Аз писах през декември и затова считам, че не следва да пишем отново, защото е, вече е изпратено писмо от най-високо ниво в парламента, но помолих е, колегите от секретарията да изготвят е, подобни писма за две други лица, които също са осъдени на смърт. Аз също политическите групи поискаха около изпи... изборите в Русия да повдигнем отново въпроса за Беларус, защото очакваме правителството на Беларус да се обръща повече към Европейския съюз, отколкото към Русия. Ще влезем във връзка с делегацията за, да види... за Беларус, за да видим какво може да се направи. По отношение на бележките на председателя, аз се опитвам да не слагам акцент само на, отдел, на един отделен регион. Е, за това искам да засегнем и въпроса с Латинска Америка. Там има положителни новини. Президента на Салвадор – е поискал е, прошка от своя народ за е, масови избивания, които са били е, извършени от армията преди 30 години, през декември 1981 година и самият президент е нарекал тези масови убийства най- тежките, тежкото престъпление или убийство в Латинска Америка. Това се е случило по време на гражданската война. Точно там са били е, убити много хора, над хиляда, от които 260 деца. Президентът е поискал прошка за тази акт и е, нека да напомня, че до 1992 година националната армия в Салвадор, както и правителството, отричаха, че изобщо са се случвали такива експедиции, е, е, извинете, екзекуции. И едва когато е, аржентински лекари е, са били на място, са разследвали, са намерили доказателства, е било признато. Разбира се, извършителите не са били преследвани, но все пак е, има известна крачка в е, борбата с безнаказаността. Затова ми се иска в е, нашата работа да обсъждаме и нещата, които се случват е, и в е, Африка, Миналата седмица говорихме, видяхме какво се случва в Нигерия. Политическа секта Боко Харум, която означава забрана или западното обучение е грях. Това са неща, които излизат в медиите. Но тук има нарушение на човешки права и това е само една от многото форми на нарушение на човешки права. Атаката е и срещу християни, и срещу мусулмани. И срещу економическите и политически, политическата власт. За това ние трябва да помислим дали да не изготвим една по-широка резолюция за Нигерия. През декември Леди Аштън представи съобщение за парламента за положението и за действията на външната дейност по отношението на човешки права и демокрация. Този документ ви е раздаден. Той е основата на политиката на Европейския съюз за човешки права. Ние го получихме вече. И след е, много пространен дебат постигнахме съгласие, че следващата доклад на нашата комисия ще бъде общо е, изявление по този преглед. Документа вече е изготвен и мисля, че сега трябва да го разгледаме пред бюрото, защото като слушам дебатите между националните делегации, вчера слушах, и слушахме и датския външен министр и неговото мнение по въпроса, смятам, че до края на датското председателство може да направим един изчерпателен преглед, може би дори подромен план за действие – и да излезем с една декларация от европейските институции за човешките права. Какви са най-важните проблеми там за нас? Госпожа Маринаки ще дойде при нас, за да дискутираме тази тема на 9 февруари, тя не можеше да дойде на това заседание, господин Поповски също ще бъде. И се надявам, че в този момент ще можем да работим и по същество в разширения състав на бюрото. Ще решим кой ще работи по доклада по собствена инициатива, като решението ще вземе АФЕД. И накрая последното ми съобщение, на добра е, новина за регламента за търговски споразумения и борбата с е, измъчвания. Комисията е приела съответния документ, който предвижда определени мерки, които да прилагат страни, които още не са забранили е, смъртната присъда и определени е, медикаменти, които да се използват. Добре е, че комисията реагира по-бързо. Парламента не беше прокарал този документ. И ако мога да цитирам Лейди Аштън, която коментира това решение, за противопоставянето на щатите на смъртната пресида. Anesthetics, um, it's a first step in response to the calls of civil society organizations and the European Parliament to strengthen the EU legislation. It will be followed by a full review of the relevant regulations next year. And you, um... Това е цитата на Лейди Аштън. Вие помните, че ние Обсъждахме тук тази тема, износа на други продукти, електропалки, износа на които също е забранен. Сигурно, помните, има и други случаи. Това е по отношение на моите съобщения. От името на моята група искам да подкрепя казаното от вас по отношение на Китай. Както знаете, ще дойде и прегледа за правата на човека от стратегически характер, когато ще обсъдим Китай. Аз самия работих по този документ от името на нашата комисия. Подготвил съм един раздел, който се занимава с стратегическите въпроси. Кратък е този раздел, но в него се казва, че ще има парламентарна резолюция в този дух. Това бе одобрено и от разширеното бюро. Thank you, Richard Howitt, for reminding... Благодаря господин Хауит. Запозната съм с работата ви. При следващата ни сесия сме отделили доста време точно за този доклад. Благодаря. Any other? Madame Vaidere. Госпожа Вайдере. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu Благодаря. Бих искала да се върна на един въпрос. Говоря за Беларус. Вчера колегите, които бяха на заседанието с Беларус, изразиха много силни и ясни позиции. Това, което чухме за смъртното наказание в тази страна, според мен ясно показва, че в страната се нарушават правата на човека. Тези младежи, които са осъдени на базата на много слаби доказателства, ако изобщо това могат да бъдат наречени доказателства, а, са невинни, или поне повечето хора разбират, че те са невинни. Коментирайки осъдителната присъда на съда, виждам, че явно се използват а, нечовешки методи в Беларус. А, те дойдоха при нас, а, защото смятат, че можем да им помогнем. Имат ни доверие. И вчера поисках не само изразе, да изразяваме съжаление. Казах, че трябва да се обърнем към Лукашенко, за да наложи той мораториум върху изпълнението на смъртни наказания. Ако сте една майка и синът ви получи такава присъда, а той е невинен или поне всички смятат, че е невинен, това момче може да бъде убито във всеки един момент. Няма да получиш тялото, защото тялото отива някъде, не знаеш къде, не знаеш какво правят с него. Изключително нечовешко отношение. В края на заседанието ни вчера обещахме да се напише едно писмо. Това обещание дойде от нашия председател – Хубаво, че господин Шулц е изразил също а, своите чувства в писмо, но аз лично смятам, че ние като подкомисия по правата на човека трябва да напишем писмо също и да поискаме мораториум върху изпълнението на смъртни наказания в бъдеще защото това ще повиши и реномето на нашата подкомисия. Онези, които дойдоха вчера при нас, трудно биха могли да разберат, ако ние не поискаме такъв мораториум. Ако просто им кажем, а, господин им ме писал, няма ние да им пишем. Смятам, че нашата подкомисия трябва да направи такова писмо от наше име. Благодаря на колегата за това, което е написала. Спомням си а, писмото от декември, но новата информация, която получихме, ни кара да действаме сега. Нека да изпратим писмо. Не е нещо огромно като стъпка, освен това ще повиши престижа на нашата комисия. Благодаря. По съдържанието сме съгласни. Няма нужда да има дебат. Погледнах през съобщението на Мартин Шулц. Той споменава мораториума, както го спомена и Лейди Аштън през февруари. Допълнителна подкрепа би била, ако нашия борт, всички заместник-председатели, изпратим едно писмо, наистина, на президента Лукашенко. Има подготовка за това, колеги. Да, наистина ще го оценя. Нашата група също високо ще оцени един такъв ход. Благодаря. Няма ли други бележки? Госпожо Гомес. Госпожо председател, наскоро отбелязахме една тъжна годишнина, десетата годишнина от откриването на Гуантанамо. Гуантанамо все още не е закрит независимо, че президента Обама направи обещания в този смисъл. Има затворници, които са там, които не са получили обвинения и никога няма да ги получат и продължават да бъдат задържани там. Вчера аз и още двама депутати, Сара Лътфорд и Джин Ламбърт, организирахме една сесия с участие на част от затворниците, освободени от му. Те са създали свои неправителствени организации. Една от целите на тези организации е освобождаването на всички от тези лица, които са задържани в Гуантанамо и към тях не са били предявени обвинения. Изключително се безпокоим на тримата за едно лице, което е цитирано от другите освободени затворници като много важно в защитата правата на останалите и защото това е едно от малкото лица, което може да говори английски, т.е. Да, да си комуникира за това. Точно пък явно властите са сметнали, че той е било е много активно това лице в терористичните си дейности и е, би, било обвин, е би обвинен. Казвам се, казва се Омар Шакир. Продължава. Не, Шакир бей, поправя с Решихме да изготвим писмо, което да изпратим на президента Обама. Това може да бъде, разбира се, по инициатива на нас тримата, на трима депутати, но мисля, че можем да обмислим дали не може да се изпрати това писмо от името на подкомисията. Много важен е този въпрос, точно в момент, в който президентът от Бама е на път към нови избори. За съжаление, Американският президент подписа законодателство, което дава възможност за безсрочно задържане. Благодаря ви, госпожо Гомеш. Току-що се сетих, че специалният представител господин Фрид, назначен от господин Бама, не знам точно каква е длъжността му, не мога да я цитирам. Та, той беше при нас миналата година. Обърна се към парламента, дали другите държави могат да поемат повече. Да, може би е добре да му пишем. И на него, и на Обама. Спомена го и в началото. Новия закон за военната политика не дава възможност на президента да затваря в случая Гуантанамо, а ограничава и други негови правомощия. Но да, наистина това ще стане един по-голям въпрос, ако го направим така. А, бих искала да направя едно съобщение пред членовете на нашата комисия. Различни членове, сред тях и аз, излязаха с една писмена декларация, в която молим всички да подкрепят и нещо друго, което трябва да бъде казано на колегите в Американския конгрес и президента Обама. А то е пълната несъвместимост на използването на убийства с безмоторни летателни средства. Добре, това е бе всичко по тази точка. Съобщение на председателя. Сега Европейската комисия ще представи Европейски инструмент за демокрация и права на човека, предложение на регламент, за регламент 2014-2020 година. Има някои аспекти за правата на човека, като другите инструменти, инструмента за стабилност, инструмента за права на човека и предприсъединителния инструмент. Приветствам и граф Ламсдорф, той е докладчик на Европейския парламент за Европейския инструмент за демокрация и права на човека. Зная, кои са другите докладчици по другите инструменти. Виждам господин Кукън, той е докладчик за инструмента за добросъседски отношения. Не виждам колегата Брантнер, която е докладчик за инструмента за стабилност. И след това господин Вигенин, докладчик за инструмента за предприсъединяване. И него мисля, че го няма. След това имаме още един докладчик, госпожа Тянако, който е общ докладчик на парламента по многогодишната финансова рамка. Предполагам, че колегите от съответните политически групи ще предадат на докладчиците дебатът ни днес. Първо ще дам думата на господин Кристиан Шмидт, на комисията, извинете, директор за човешко и социално развитие в Генерална дирекция развитие. Може да започнете инструмента, ста, е, разговор за инструмента за стабилност. Thank you very much, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. поздравявам ви за избора на вас и на заместник-председателите. За първи път се явявам пред тази подкомисия. За мен е удоволствие да съм тук. Аз съм новия директор, който отговаря за човешко и социално развитие в дирекцията, която отговаря и за правата на човека. За първи път се явявам пред вас ние се занимаваме с гражданското общество, образователни въпроси и други въпроси, относими към дейността на подкомисията ви. Ще представя предложението за регламента 2014-2020 година. Имам 9 слайда, които бих искал да ви покажа и с помощта на Кристина се надявам ще можете да ги видите. Най-напред няколко встъпителни думи. Естествено, живеем във времена на големи промени. Сигурно не е лесно на комисията да внесе такова предложение, но сега е времето да се търсят допълнителни инвестиции за правата на човека. Възможно е да бъдат постигнати промени, затова момента е толкова решаващ. Правата на човека са един от важните приоритети, както и прегледа на политиката за добро съседство. Знаем, че комисията предложи нов подход за подкрепа на демокрацията и ние смятаме, че независимо от финансовите затруднения в Европейския съюз, сега му е времето да бъде отправено искане за допълнителни инвестиции за защита на правата на човека. Сега какъв е контекстът? Това е втора точка на слайда. Разбира се, инструмента за правата на човека не е единствения инструмент за постигане на това. Парите не са всичко. Баронеса Аштън представи и другите части на инструментариума, като политическия диалог – и други възможности за закрила на правата на човека. На трето място, естествено, инстру... европейския инструмент не е единствения и не би трябвало да е единствения начин за защита на правата на човека. Що се отнася до мащабите му, той е един от по-малките но е изключително важно комисията да не се съсредоточава само върху правата на човека и тяхната защита чрез този инструмент. Инструмента за права на човека допълва съществуващите други такива и чрез него се търси възможност за балансиране на усилията в тази посока. Няколко думи ще кажа за резултатите и извлечените полуки от а, текущия бюджетен период – Имаме портфел с над 1800 проекта, 100 от тях са поверителни операции. От предложението ще видите, че техния брой расте, но ще се върна на тази точка по-късно. Освен това, инструментът се използва много резултатно. Мисля, че това е един инструмент, който е глобален по своя обхват. Разбира се, подхода е диференциран, но независимо от това, този инструмент изисква от комисията да следи как се развиват правата на човека в над 100 държави. Комисията направи предварително преглед и оценка на усилията. Скоро ще бъде публикуван такъв документ за ефективността на използвания инструмент и следващия месец тази оценка ще бъде представена. Нека сега съвсем набързо направя обзор на оценката. На първо място, инструментът постигна резултати чрез намиране на точното място, място на Европейската комисия. Това е положително. Има и отрицателна констатация обаче от прилагането на инструмента и е необходимо да бъдат вземани решения, за да могат правата на човека да излязат от гетото, в е, което са отпратени. Е, Патрис и другите колеги работят по този въпрос, така че посланието в документа гласи, че този инструментариум трябва да достигне и до други области, области от интерес. И в заключение по тази точка ще кажа, че е необходимо да се доразвие стратегията, да има по-голяма гъвкавост и да се осигурят повече средства. Само един от три проекта осигурява достатъчно добро качество и получава необходимите финанси. И така сега по същество – Анализите доказват, че инструмента върши работа. Когато нещо върши работа, не бива да го променяме. Приложеното поле трябва да бъде съхранено. не, в, не е тук мястото да обяснявам на тази подкомисия колко е важно третите страни също да са съгласни Необходимо е също а, така да разчитаме на допълващите функции на други инструменти и да има гъвкавост. Важен компонент от сегашния инструмент а, са мисиите от наблюдатели по време на избори от ЕСЕ. И ние също така предлагаме да се изключва прякото финансиране на политически партии – Мога да разясня защо смятаме така. А, работата с политически е, фундации е, в е, Европа може да балансира тази постановка и би трябвало да е възможно да го правим. И в бъдеще, но прякото финансиране на политически партии не бива да намира място в предложението. И по-нататък иновациите, новаторските моменти в нашето предложение. Целите са добре определени, по ясен а, начин, засилване на подкрепата за закрила на правата на човека, насърчаване на оказване на подкрепа, подкрепа за развитието на демокрацията. На второ място опитахме се да актуализираме обхвата в, а, е, на регламента а, е, спрямо това, което се случва от 2007 година насам, а именно а, е, економически и социални права, свобода на средствата за информация. А, не бива да забравяме свободите, свързани с ползването на интернет. Това са важни, важни събития и ние трябва да вървим в крачка с новите технически постижения. Освен това, предлагаме по-силно да се наблегне на стратегическите аспекти, което може да доведе до увеличаване на броя на поверителните доклади, над 100 от 1800. Е, има някои страни, с които се работи по-трудно, така че ако увеличим броя на този вид поверителни операции, комисията ще намери нови способи парламента и подкомисията да бъдат осведомявани за този род проекти, които се а, осъществяват, но в рамките на пълна поверителност. И на последно място да се обръща повече внимание на демократичните процеси, не само да изпращаме мисии от наблюдатели по време на изборите. Както казах вече по-важно, много е важно да извадим тези въпроси от гетото, в което са попаднали а, да съчетаваме този инструмент и с другите способи. Има цял друг пакет който, от мерки, който се приема а, като а, инструмента за предприсъединителна помощ, за добросъседство. Всичките а, целят едно и трябва да има ясни формулировки в тях, свързани с закрилата на правата на човека. На този слайд виждаме а, инструмента за предприсъединителна помощ и много по-ясно трябва да се формулират а, условията за промяна. Е, гъвкавостта е от решаващо значение. Този инструмент за гъвкавост се различава от всички други. Много е важно да се съхранят възможностите за неформални партньорски отношения в различните страни, съобразно обстоятелствата там. В другите инструменти тази възможност не съществува и именно за това смятаме, че инструмента за демокрация и права на човека не бива да загърбва и тази възможност. Бихме искали да остане и възможността за продължаване на оказване на безвъзмезна помощ за проекти. Опитът сочи, че поверителните проекти, финансирани в размер до 100 000 евро, постигат успех – има много случаи, е, които могат да ни предоставят силна аргументация да продължаваме да работим по тази линия. Следващия слайд е свързан с много важно новаторско решение. Всъщност това ме препраща към началото на своето изказване целим значително а, увеличаване на средствата за правата на човека. Доказано е, че се постига успех и затова ние предлагаме пакета да бъде увеличен на 225 милиона евро, които да бъдат разходвани по целесъобразност – също има и инструмент за пряко отпускане на безвъзмезна помощ. Принципът на прозрачността, конкурентното начало трябва да бъдат запазени. Има страни, в които това е невъзможно. Там не може да бъде отправена покана за търк или за участие в конкурс. И има такива очевидни случаи, тук съм ги описал – на този слайд, би трябвало там директно да се отпускат тези средства под формата на безвъзмезна помощ. Може да се използва инструмента за стабилност в размер до 2 милиона евро. И най-накрая някои възможности за упростяване на процедурите, не чрез този регламент, а по хоризонталните а, актове. И този инструмент също може да бъде използван за правата на човека. Има глобален обхват, е, това е регламента за изпълнението и може да бъде използван за подпомагане на организации, не само европейски, но и такива извън Европа. Госпожи и господа, с това приключвам с представянето на инструмента на комисията. Ще ми се да приключа, като ви кажа, че в Бирма, и тя вече бе спомената, този инструмент намира своето приложение, цял нов пакет е предложен от комисията. Така увеличаваме възможностите за намеса в Бирма и можем да използваме инструмента за правата на човека като допълнително средство да подпомогнем развитието, здравеопазването в Миянмар. През февруари делегация посети страната и всъщност там започнахме дейност много преди всички други. Сега вече, когато има промени в тази страна, можем по този начин да балансираме оказваната помощ. Благодаря на подкомисията за търпението и очаквам с нетърпение обсъждането на това предложение. Надявам се да се отнесете благосклонно. Е, Благодаря, господин е, Шмидт. преди да започнем дискусията, нека да ви запитам, може ли да ни предоставите вашата презентация, така че да можем да я разпространим? Тя описваше нещата много добре. И второ, не разбрах как е, работите с е, политическите инструменти за подкрепа за човешки права и инструмента за стабилност. Е, господин Ламсдор, вие като докладчик сигурно искате да започнете. Благодаря. Искам да благодаря на комисията за изложението за предложението за инструмента за демокрация и човешки права. Изключително Важно е този инструмент да има централна роля в нашите усилия за подкрепа на демокрацията и човешките права, защото ние имаме нужда тази дейност да бъде централизирана. Трябва също да направим оценка и да дадем и по нови иновативни предложения – и аз също искам да задам въпроса как, е, как си сътрудничите с Европейската служба за външна дейност? Това е една нова структура и ми е интересно да чуя от комисията какво се случва в това отношение. Действително, намираме се в е, повратен момент е, Имаше недостатъци в нашата дейност в подкрепа на демокрацията, особено по отношение на демокрацията. Примерно в е, Северна Африка просто останахме изненадани от събитията. Когато става дума за подкрепа на демокрацията, комисията планира да прекрати директната подкрепа на политически партии. В такъв смисъл до каква степен една подебна дейност може да бъде координирана с Европейския инструмент за демокрация в бъдеще? Какво е вашето мнение? и очаквам да видя резултатите следващия месец от вашата оценка. Никога не съм допускал, че вашия колега е дете на гетото, но щом сте предвидели да излизате от гетото, надявам се, че всички, които работят по този въпрос, ще са съгласни с вас. Една от положителните черти на този инструмент е, че той се съчетава много добре с останалите инструменти. Вие говорихте за нови възможности, за директно отпускане на безвъзмезна помощ. Това до голяма степен наподобява инструмента за стабилност. Вие споменахте, че там също могат да се отпуска безвъзмежна помощ до, в размер до 2 милиона евро. Но не се ли получава дублиране на двата инструмента в такъв смисъл? И също въпроса за средствата и отпускането им. Много НПО и активисти за човешките права коментират колко им е трудно да изпълнят всички изисквания за попълване на различни формуляри, за да получат средствата. В такъв смисъл полското председателство работи в посока инструмента да бъде по-гъвкав. Вие говорите за унифициране на изискванията за изпълнение. Какво планирате в това? Знам, че вие не отговаряте лично за това, но ми е интересно да чуя какво смятате по въпрос. И накрая, Може ли да ни говорите малко повече по същество? Ние сме съгласни с, с това, че трябва да има анализ, че трябва да има наблюдения на изпити, аз съм уча... на избори, извинете, аз съм участвал в подобни екипи. Но как точно се осъществява общата подкрепа на демокрацията? Кой посредничи? Как е структурирана тази помощ? Как се осъществява връзката за дейности след или между избори? Вие казвате действително, че демокрацията трябва да бъде процес, който да се развива в целия цикъл на съществуване на, на политически живот между изборите. Как е, осъществявате тази подкрепа? Аз е, лично се надявам, че ще работя и с вас, и с е, вашите колеги, защото действително тази дейност е изключително важна. Председателката, благодаря. Давам думата на господин Шмидт да отговори и след това ще чуем още въпроси. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und zuerst einen herzlichen Glückwunsch, dass Sie weiterhin unsere Vorsitzende sind. Darüber freue ich mich sehr. Благодаря. Първо, поздрави за, вашето, за вашият избор на поста председател на подкомисията. Имам няколко въпроса по отношение на човешките права, но също и свързани с а, другите мои е, дейности тук в парламента, примерно в а, Комисията по земеделие двустранните споразумения, как можем да включим там е, изисквания за спазване на човешките права на хората, които работят там на място, Доколко смятате, че този инструмент може да подпомогне други инструменти, особено в развитието на земеделски райони? Мисля, че той би бил отличен, отлична база за развитие и на човешките права и на съчетаването на този инструмент с инструмента за помощта за развитие. Вчера се коментира тази тема в Комисията по замеделие и мисля, че трябва да се помисли за търговските споразумения. Добре е да помислим какъв е потенциала да се използва този инструмент за упражняване на известен натиск за постигане на споразумения, в които да се сложи акценти на спазването на човешките права. Как, как бихме могли да работим с хората на място, да, да дадем възможност проектите да бъдат формулирани спрямо интересите на хората там, да се работи отдолу нагоре, с спазване на интересите, идеите, представите на асоциации, на местни организации. Хората трябва да могат да правят предложения тук пред Брюксел – знам, че е, вие също се застъпвате за такъв подход, госпожо председател. Благодаря, госпожо Екле. Следващият оратор. Моят въпрос е, е в духа на изказването на господин Ламсдорф, съвсем практически. Как е, ще функционира механизма за отпускане на директни безвъзмежни помощи на практика. Коментира се тук, че неправителствените организации имат затруднения с процеса на кандидатстване. Може ли да ни опишете как точно става този процес? Какво можем и ние да помогнем? Може ли така чисто практически обяснения да ни дадете, господин Хауърд? Нека да не забравяме, че преди пет години бе направено предложение за инструмент за външна дейност И сега много по-продуктивен и по-резултатен е, е, е предложението, което се прави в момента. Надявам се, че вие редовно ще ни посещавате и ще работиме в добро сътрудничество, както работим и с вашите е, колеги, ние е, работим вече с службата за външна дейност и ще започнем да работим, надявам се, и с вас. Сигурна съм, че и вие имате желание за това. Много силно подкрепяме е, принципите, изложени тук. И Действително оценяваме много високо работата на делегациите на Европейския съюз в моменти, където има проблеми с демокрацията и човешки права. Ние винаги се питаме дали не може да се създаде един е, системно организиран механизъм за подпомагане на активисти е, за евентуално приемането им в Европа, ако е, се наложи. Действително, подкрепата, която се опитваме да окажем, е изключително важна – И мисля, че много удачен въпрос е, който бе зададен тук за прякото отпускане на помощи. Мисля, че колегите разбират и необходимостта за прозрачност е, действително, е, ясно е, че не може да очакваме от тези организации да се състезават в търгове за парите или в е, конкурси, но все пак съм разочарован, че не споменахте структурния диалог между нашата комисия и Европейската комисия. Той съществува от няколко години години, е, свързана и с инструмента за демокрация и човешки права. Може би не е идеален механизъм, но е, ние нееднократно сме провеждали заседания, в които сме дискутирали поверителните проекти при затворени врата и смятам, че тази практика може да продължава. Е, повдигана е темата и пред комисар Фюле и леди Аштън. Така че е, служете и тази тема в е, презентацията си и кажете, е, че ние в края на кращата сме за този структурен или структуриран диалог. Защото това е част от възможностите да работим заедно по проверителните проекти. А също ни, не казахте нищо по една тема, която за мен също е важна, а именно споразуменията между съвета, комисията и парламента за засилената роля на надзор на парламента от 2000. Това е също така чувствителна тема. Служете и нея в е, презентацията. В края на кращата ние имаме право на решение по отношение на стратегията. Имаме възможност да оказваме влияние при формулиране на а, приоритетите. И мен лично ме дразни това, че не чувам нищо за, по този въпрос във вашата презентация. Ако може да коментирате. И колегата Ламсдорф а, коментира, че вие нищо не споменахте за европейския фонд за демокрация. Смайващо е това. Как точно се съчетава дейността на двата инструмента? И отново въпроса за подкрепата на политическите партии. Как формулирате? Политическа партия, политическо движение, е, елементи на опозиция. Как точно успявате да разграничите тези е, различни формации. Доколкото знам и вие, и ние нямаме дефиниция за тези неща. В края на краищата арабската пролет беше движение на, т.е. развитие на опозиционни движения. Може би през Европейския фонд за демокрация може да се подкрепят тези неща. Не мисля, че е достатъчно зрял подход да пропускаме тези неща. И още три неща. За тематичния списък е, говореше се за бизнеса и човешките права в предходното ни заседание. Може ли да потвърдите, че тематичните приоритети са, си остава този въпрос? Също така хората с различно сексуална ориентация – остава ли експлицитно формулирана подкрепата в тематичните приоритети? освен това, много правилно отбелязахте, че въпросите за демокрация и човешки права трябва да бъдат включени във всички други политики на Европейския съюз. Ние не искаме, разбира се, да се разграничават тези неща и в такъв смисъл напълно подкрепяме този подход и ви благодарим за работата в това отношение. Това е изключително важно. Но инструмента за човешки права е разполага с много малко средства в сравнение с другите инструменти за външна дейност – и затова вие трябва да отразявате не само принципите на факта, че трябва да се включват съображенията за демокрация и човешки права в е, другите инструменти, а просто трябва ясно да се разбере защо не се използват и другите инструменти в такъв смисъл, инструмента за стабилност и така нататък. Вие тук не коментирахте и много ми е интересно да чуя какво ще отговорите. Как прилагате това, за което говорихте? Сега, примерно, за малкия бизнес, как е, точно там е, можем да включиме идеята за демокрация и човешки права? На, на, с какъв механизъм? На какви пред... Трудно е във всички случаи, но нека да чуя вашето мнение. Благодаря, госпожа Гомеш. Um, Благодаря. Благодаря на господин Шмидт за представянето, както и много полезния обмен с господин Ленорман през изтеклата година. С полезната информация по проекти, които са от поверителен характер. Искам да продължа казаното от колегите. По-специално след казаното от Ричард Хаует. Защо правната база за делегирани актове не се прилага по отношение на ЕИДПЧ? Освен това, как идентифицирате начините, по които парламента може да работи с вас, с СВД, с комисията, за да наблюдава начина по който други инструменти, които са тясно свързани с правата на човека и демокрацията, се използват. като DCI в държави, където има огромни противоречия между това, което Европейския съюз твърди, че прави по защита на демокрацията и цялата тази индустрия по защита на различни интереси, развойната индустрия, както я наричат, която пренебрегва този елемент на насърчаване на демокрацията. В случая визирам държава като Етиопия. Един от големите получатели на фондове от Европейския съюз. И това е извън инструмент, един парламент, един докум... фонд, извинете, който се финансира от парламента, а ИДФ е извън контрол. Защо не се контролират тези средства от парламента? Европейския фонд за развитие ИДФ. Това са огромни средства, които отидат в държави като Етиопия. Подкрепа на правозащитници, правата на човека Освен това, след казаното от Ричард, е, трябва да кажа, че аз съм защитник на Европейския фонд за демокрация, защото разбирам нежеланието да се финансират политически партии посредством ЕИДПЧ, но ако искаме да има промяна, където в държави, където демокрацията сега се появява или има демократични сили, които искат да се освободят от някоя диктатура и последствията. Южното партньорство дава множество примери за това. Да погледнем Либия, например – Нямаше никакви политически партии там. Как можем да подкрепим политическия процес там, демократичния процес, изборите идват, ако си пречим, сами се спъваме защото не искаме да подкрепяме създаването на политически партии. И точно тук Европейския фонд за демокрация би могъл да помогне, ако има едно общо разбиране за насоката, в която трябва да се развива този фонд. Говорим за подкрепа на партии, на организации, които имат демократичен дневен ред. Ако може да коментирате това. Знам, че въпросът е страничен, но това, което ме притеснява е, че вместо контрола на такъв фонд да бъде гарантиран от парламента, от политическия сектор, е, спектър, представен тук, ние отново даваме възможност този фонд е, да се контролира от държавите членки с националните си интереси те контролират явно. Това е, разбира се, страничен въпрос. И накрая... Извинявайте, но се обърквам от съкръщенията как може for, uh, um, uh, tackling... да се използва за борба с корупцията, която много често е свързана с uh, нарушаване правата на човека в много държави. Спомена го и Ричард, бизнеса, правата на човека, много важен въпрос, и е като че ли пренебрегнат до сега. Той трябва да бъде основен в нашите анализи в бъдеще. Благодаря, господин Тавареш. Благодаря. Съвсем кратък въпрос. Ако може да ми дадете пример за това, как може да сработят нещата, ако не може да се направи в една държава покана за предоставена безвъзмезна помощ. Чух за поверителните проекти, как ще се работи там, как ще изобщо ще се обявят тези проекти. Дайте ми някакъв примерен е, случай, може да не е истински, но как работи тогава всичко това? Примерно една държава Ангурия. Имате един опозиционен вестник, който е закрит, и след това хора от този вестник. Общуват с а, другите посредством социалните мрежи. Как ще ги подкрепите? Кой ще подходи към тях? Нашите делегации как ще им предоставят средствата? Как ще контролирате разходването на средствата? Ако няма да финансирате финансо... финансирате, извинете, политически партии, как ще сте сигурни, че парите няма да отидат накрая в политически партии? Как да разберем ние от парламента, че тези проекти работят? Може ли да предвидим заседания при закрита врата? когато да обсъждаме тези държави и тези проекти? Ще имаме ли достъп до тези хора, които ще бъдат финансирани? Ако може да отговорите на този въпрос с един пример, с... Както прецените, просто за да разбера как на практика действа този механизъм. Господин Макмелан Скотт той беше един от създателите на този механизъм и е заместник-председател. Имате думата. Благодаря. Поздравявам ви за заслуженото преизбиране, както и поздравявам заместник-председателите, координаторите, които бяха избрани днес или преизбрани. Комисията ни е много важна и аз следвам работата с голям интерес. За съжаление не мога да бъда пълен член. При избора на докладчик за ЕИТПЧ смятам, че избор е отличен. Отличен избор. Очаквам с нетърпение да чуем имената на докладчиците в сянка. Искам да поздравя и новите колеги които са назначени като администратори. Всъщност те са работили, един от колегите, които визираме, работил в офиса на президента. Също така се радвам, че има и толкова много колеги от Европейската комисия. Господин Тимес влезе, каза, а, ето пак сме заедно. Нов регламент ли ще правим за ЕДПЧ, каза той и на шега. Ние с госпожа Флютр бяхме съдокладчици по последната ревизия на документа. Програмата сега е установена, една важна програма е, и в очите на обществеността, в очите на хората, които гласуват за нас. Последният е, евробарометр от миналата седмица показва, че желанието на обществеността, Европейския парламент да се занимава повече с правата на човека е много голямо. Едно от най-големите, дори бих казал най-голямото като амбиция, която ни придават нашите избиратели. Така че трябва да гледаме много сериозно на това. В самото начало на работата по ЕДПЧ минахме по същия път че унези, които като мен насърчават създаването на Европейския фонд за демокрация, защото, ако си спомняте, годините преди падането на Берлинската стена беше много трудно. Беше много трудно хората да се съсредоточат върху това да се създаде механизъм, специализиран механизъм, тогава за европейските общности за насърчаване на демокрацията и правата на човека. Имахме малки програми, но те не бяха добре координирани. Чак след падането на Берлинската стена, като че ли желанието нарасна и у парламента, и от държавите членки, и у комисията да се създаде нещо конкретно. И две години бяха нужни да заработи Европейската инициатива за демокрация, която после се превърна в ЕДПЧ 1999 година. Добави се тогава и темата права на човека. И ето това е разликата между американския подход към подкрепата за демокрацията и европейския подход, защото за нас правата на човека са интегрална част. В заключенията на съвета това е казано съвсем ясно. Това са взаимодопълващи се дейности. Много се радвам, че Европейската комисия предлага едно увеличаване на бюджета, защото Революциите в арабския свят все още не са свършили. Те имат нужда от вниманието на Европейския съюз. Колегата критикувач господин Ламсдоров, че не спомена фонда за Европейски фонд за демокрация. Той не е част от демокрацията. Извинете, той не е част от тази дискусия. Единственият ми въпрос към Европейската комисия е следния. Съжалявам, че по-рано не дойдох да чуя предходните изказвания. Малките грантове до 10 000 евро, като че ли са много успешни, но преди 18 месеца ги разгледахме и имаше само 5 такива раздадени. Сега колко са по ЕИДПЧ, не по Фонда за стабилност? Когато говорим за Фонда за демокрация. Аз го виждам като взаимодопълващ с другия. Моята критика към ЕИДПЧ е, че да се превърна в много бюрократичен, безопасен нещо като политика за развитие, а не истинска политическа инициатива. Затова съм напълно убеден, че има конкретни случаи, при които в комисията, в парламента има експертни познания по въпроса. Има по-голяма гъвкавост, отколкото имаше преди, това са основните неща, но нямаме механизъм, който да може е, да ни дава възможност е, за е, оттегляне, отхвърляне. Тоест, имаме механизъм за подаване на средства, подкрепа на политически движения или политически партии, какъв какъвто има в САЩ. Трябва да се отдръпнем назад и да разгледаме света и наляво, и надясно, и на изток. Имаме ли механизъм да се запитаме като Европейски съюз, с който наистина да даваме на хората демокрация, такава каквато искаме. Много хора го очакват от нас и изведнъж, когато стигнат до нас, се оказва, че механизма ни е много бюрократичен. И потребността днес не е само да подкрепим ЕИДПЧ финансово, с структурите, разбира се, приветстваме сътрудничеството между Европейската комисия и парламента по отношение на мониторинга, но мисля, че сега е момента да започнем сериозна дискусия за Европейския фонд за демокрация. Uh, Благодаря. Аз самата имам един кратичък въпрос. Към мен са се обръщали представители на гражданското общество, които се страхуват, че комисията ще ограничи подкрепата за въпроси, свързани с местното население през следващите няколко години. Бих искала да ви попитам, вярно ли е? и да кажа, че е изключително важно да продължи да се оказва подкрепа на местното население, които искат техния глас да бъде чун в междуна... чут в международен план. А, а, предполагам, че а, господин Тимас не можа да се присъедини към нас по-рано, защото е присъствал на друго заседание. След това ще дам думата на господин Шмидт и първо на господин Тимас да се изкаже. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички членове на комисията за проявения интерес, за подкрепата. Няма да съм в състояние да отговоря изчерпателно на всички въпроси, но съм си ги отбелязал. Ще помоля и Патрис да помогне. Попитахте за отношенията с службата за а, външна дейност. Мога да ви кажа, че отношенията ни са отлични. Днес след обед всичките наши директори ще се среща с е, екипа на госпожа Маринаки. Ще говорим за ядрената безопасност, е, за неразпространението на такива материали. Що се отнася конкретно за правата на човека, е, там се сблъскваме с някои предизвикателства. Трябва инструмента за правата на човека да се впише добре с всички други такива способи. Трябва да имаме е, приемственост на политиките, така че инструмента е най-важния като такъв, но той в същото време се явява част и от прегледа, който се извършва в момента. Само за да покажа какви са нашите виждания, ще ви припомня, че предложението бе прието в комисията преди да приключи прегледа и за това няма препратки на всяка страница, но несъмнено ще се заемем с въпроса. разработва се документ за правата на човека за всяка страна по-отделно, по същия начин, по който бе разработен и инструмента за демокрация. Спираме се на въпроса за това как тълкуваме ние правата на човека в различните страни. Нужни са стратегии за всяка отделна страна, за да знаем а, към какво ще насочим усилията си индивидуално. С две думи, а, освен че отношенията са много добри, полагаме основите и на такова сътрудничество в оперативен порядък. Сега се обръщам към докладчика. Очакваме с нетърпение съвместната ни работа. Конкретно ме попитахте за финансирането на политическите партии, как и защо това се прави. Както казах вече, в нашето предложение ние казваме, че не трябва директно да влизаме в взаимодействие с политическите партии, но ако вземем Египет за пример, там наистина можем да отидем отвъд този въпрос, да се подпомага капацитета за развитие на всички партии, като по този начин окажем подкрепа за плурализма. Така че имаме готовност да направим това, стига да не се а, впускаме в фаворитизъм, да посочим с пръст кой е всъщност победителя. Това мога да го кажа. Що се отнася до Европейския фонд за демокрация, комисията, както знаете, смята, че това би могло да донесе допълнителни ползи Знаете, че държавите членки имат различни виждания по въпроса. Би било жалко, ако създадем фонд и да няма допълнителни средства и всъщност средствата да бъдат получавани от инструмента, при положение, че вече имаме един инструмент, който страда от недостиг на средства. Затова ние смятаме, че фонда е израз на желанието на Европа да бъде по-смел и активен играч на световната сцена и би било жалко ако а, изчерпваме средствата по такъв начин. Ние а, ще работим и а, по въпроса за инструмента за стабилност. След малко ще дам думата на Патрис. Ние сме поискали партньорите да ни предадат а, свои разработки за да можем да определим какъв ще е обхвата на безвъзмезната помощ. По въпроса на господин Тавариш за практическото предложение, мога да ви дам пример с Сирия. Сигурно ще се съгласите, че Сирия не е мястото, където може да се отправи покана за участие в търг има цензура, цензуриране на интернет. Затова предвид обстоятелствата, един от приоритетите е да получаваме снимки, информация. Така че, що се отнася до тази паметна записка, която очакваме, работим с НПО-тата там, договаряме нашите отношения за да можем да получаваме снимки от Сирия. Ето ви един пример за нашето виждане за гъвкава намеса и в бъдеще. Докладчикът зададе въпрос за взаимодействието с мисиите от наблюдатели. Смятам, че там можем да подобрим работата. Самите мисии а, имат достатъчно средства работят резултатно и оказват въздействие към момента на изборната кампания, но има препоръки, които следва да бъдат изпълнени и предвид на личните ресурси в инструмента, не смятам, че сме успели да се възползваме от всички възможности. Трябва да направим повече, а, за да а, откликнем на това, което вие поставихте. Бе зададен и въпрос за развитието на селските райони. Благодарен съм за този въпрос. Ето един нагледен пример за допълващи се инструменти. В Танзания, например, сме в процес на разработване на възможности за подпомагане на частния сектор, така наречените коридори на растеж – подпомагане на дребни земеделски стопани. По този начин можем да повлияем и на защитата на правата на човека на отделните хора. Погрешно би било да кажем, ще работим по линия на селското развитие, отделно от въпросите за правата на човека. Това е погрешен подход. Въпросите се допълват. И затова ние казваме, че би трябвало въпросите за правата на човека трябва да се превърнат в неделима част от развитието на, селското, на селските райони. Същото правим и в района на Сахел. Там обстоятелствата са сходни. Бе зададен и въпрос за механизма за прякото финансиране. Е, вярно е, че има сложни процедури и те не засягат единствено само този тази област, е, но според мен решението е, ние го предлагаме. Всъщност разработка на документ с заданието и предоставяне на информация. Сега по въпроса, който зададе господин Хауърд. Благодаря за оказаната подкрепа. И сега ще повторя своята покана. Ще продължаваме да предоставяме информация по поверителните проекти в, по член едно Б, ако там формулировката не е достатъчно ясна, можем да преформулираме. По същество няма какво да променяме, можем да редактираме текста. За делегираните актове. На първо място това е съществен въпрос. Мисля, че председателството потвърди тази оценка. Е, в регламента не е засегнат въпроса, защото той е, е уреден по регламента за изпълнението. Ние предлагаме да бъде решен въпроса комплексно именно чрез този регламент. На въпроса на госпожа Гомеш минавам. Същия отговор, както отговора за делегираните актове. Вие зададохте въпрос и за Етиопия. И връзката а, с а, начина на бюджетиране и работата на службата за външна дейност. Трябва да имаме холистичен подход и оценка на а, състоянието на правата на човека в тази държава, също така как може да се оказа подкрепа а, чрез а, бюджетни средства, а, а, дали трябва да осигуряваме такава подкрепа на институциите там или само на НПО сектора. Затова в началото на своето изложение аз ви казах, че сега е момента да обсъждаме правата на човека, защото там има много измерения. Комисията за развитие разглежда въпросите, които подлежат на промяна политиката, която се обсъжда там е, е приложима и към страните от е, АКТ. Е, правата на човека засягат тези страни в Африка и Карибите. Зададохте въпроси за Либия и как подхождаме към опозицията. Работим по въпроса, вече подпомагаме разработването на проекто закона за изборите. Е, смятаме да подпомогнем обучението на политическите партии. Ето нагледен пример за а, е, пряка подкрепа за политически а, е, партии. Там нямаме никакви колебания, що се отнася до оказването на помощ по разработването на такъв един деликатен въпрос като закона за изб... изборния закон и подпомагане на гражданските организации, които ще следят за прилагането на правилата. Минавам и на въпроса за засилената подкрепа за правата на човека, 40% увеличение. Вие попитахте какъв е процента на освояваност а, за тези грантове в размер на 10 000 евро. Това е гъвкав инструмент, който прави възможно по-гъвкавата подкрепа. Има случаи, в които сме много разочаровани ние смятаме, че а, схемата работи и а, комисията ще положи усилия да ви информира по неофициален път за това какво се случва с а, тези по-малки грантове на стойност до 10 000. Направихте един коментар че инструментът в миналото е бил прекомерно насочен към развитието, а не толкова към правата на човека. Спорен въпрос ще положим усилият да се разглежда като способ за закрила на правата на човек. Може би сте прав, че до някъде се отклонихме повечко към подкрепата на организациите на гражданското общество и в сърцевината не бяха правата на човека. Ако от нас се очаква по-голямата част от средствата да се насочат към под, подкрепа на международни организации, които така или иначе са важни играчи в областта на правата на човека, Голяма част от средствата зависят от съфинансирането на тези организации. Това е важно, но така можем да загърбим активната подкрепа и подпомагане на политическите партии и другите заинтересовани лица. Това беше една вметка. И сега към въпроса на председателя за местното население. Нямаме намерение да намаляваме средствата за такава подкрепа и тук ще спра. Отнех много време. Патрис ми подава една бележка. Може би съм забравил нещо важно. Ако нямате нищо против, ще му отстъпя думата. Благодаря. Съвсем набързо ще отговоря за въпроса за гъвкавостта. Необходимостта от по-нататъчно опростяване, това е пряко зададен като задача от а, господин Барозо. А, на първо място, ние работим с, с, по линия на един структуриран диалог, а, за да можем с помощта на гражданското общество да намерим отговори на много въпроси, да упростим процедурата а, в ежедневието и Разработени са документи, работи се по тях на второ място. Сега ще проведем друга среща с НПО-тата, за да видим кой е най-добрият начин за представяне на проекти. Нашата собствена делегация ще има възможност да развие този въпрос за натовареността. И на трето място ние ще направим преглед на формата на отделните етапи, не на самите етапи, да упростим, да упростим заявките, и това е в съзвучие с регламента. В него са предвидени някои много а, смели а, промени за отпускане на малките а, грантове да се опрости формалния правен процес или процедура по-скоро, така че упростяването ще продължи а, да се прилага. Както беше обяснено, това не е един инструмент с по-малко етапи, а това е един инструмент за бързо вземане на решения – и това е много важен елемент, четвъртия елемент. И последно заключение. Разбираме, че гражданското общество е притеснено, но въпросът е много комплексен. До голяма степен загрижеността проистича от ограничените средства. Надяваме се на повече. Благодаря. Е, Анцес. Благодаря за отговорите преди да дам думата на господин Тиман, нека да ви напомня, че не ни остава много време. Нека време е да започнем и с е, въпросите към 11 часа. Господин Тиман сега има думата. Госпожо председател, поздравления и от мен за поемането на поста. Поздравления и за заместник-председателите. Благодаря на граф Ламсдорф, докладчика за механизма за демокрация и човешки права. Съвсем накратко ще коментирам. Господин Шмидт даде много подробни отговори Инструмента е тематичен. И най-важното е, че този нов инструмент съдържа само 8 члена, не 21, както беше. Тоест, действително е свит до един тематичен инструмент. Много важно е да проумеем, че проекто регламентът ще има и две, два члена, 6 и 11, свързани с изпълнението. Там се описват бенефициентите, условията за получаване на помощи. В е, шести член се описват специалните процедури – свързани с отпускането на средства. Това, което се опитахме да постигнем със създаването на този тематичен инструмент е да включим и някои нови моменти, които ги нямаше в миналото. В член 2, например, става дума за обхвата на инструмента, там е формулирана една дефиниция – за религиозните свободи. Примерно, подобна клауза не съществуваше в предходния инструмент. И като се има предвид какво се случва в Нигерия, Пакистан, Китай, подобна формулировка е изключително важна. Също съществува формулин текст за свобода на убежденията, свобода на медиите. Включили сме и нова дефиниция за свобода на интернет. Господин Хаует постави въпроса и ние действително изключи... Е, споменаваме специално економически права и културни права. Е, вас е, А също и идеята за корпоративна отговорност. За нас това е изключително важно. Der in den vergangenen Jahren zwischen Parlament und Kommission stattgefunden hat, auch според нас структурираният диалог между парламента и комисията ще продължи. Ние го подкрепяме и считаме, че ролята на Европейският парламент по цялата е, тематика е изключително важна. Опростяване на прилагането на, законодат... на регламент е изключително важно, особено, примерно, въпросите за публикуване на предложения в е, страните, които покрива този инструмент – Изключително важно е местните НПО да имат по-улеснен достъп до инструмента. И накрая, нека да засегна и въпроса за наблюдателите на избори и мисиите, финансирани от инструмент. През 2006 бе постигнат един компромис да се отделят до 25% от средствата за наблюдение по време на избори. И ние трябва да направим така, че да не надхвърляме този прак. Т.е. да има равновесие за финансирането на проекти за човешки права и е, мисии е, с наблюдатели за избори. Не бива да допускаме да има дисбаланс. Това, това са и е, задълженията, задачите на Европейската служба за външна дейност по отношение на инструмент. Ние работим в много тясно сътрудничество с нашите колеги от е, комисията. При е, преговорите с съвета се опитваме да вървим именно в тази посока. Сега заключителни думи за граф Ламсдорф. Аз всъщност нямам какво да добавя. Много дълго имахме възможност да обменим мнения. Колегите съвсем ясно изказаха своите безпокойства. Много се радвам, че отбелязани въпроса със свободата на интернет. Но мисля, че комисията не отговори е, на въпроса за на господин Хауед за правата на хората с различна сексуална ориентация. Може би ще го чуем по-късно. А също и въпроса за делегираните актове в инструмента за политиката за съседство. Тази материя се третира експлицитно и не се предполага, че с хоризонтални мерки ще се решава. Затова и ние трябва да помислим дали и в този случай не е добре да процедираме така. Един от много е, трудните и най-деликатни е, въпроси е изобщо въпроса за демокрацията в е, този в съкръщението ДПЧ. Говорите за изграждане на капацитет, политически плуралитет. Полското председателство работи в подкрепа на организираните политически сили. Разбира се, никога няма да е лесно да дадем дефиниция на това, кое е партия, кое е движение, господин Хаует говори за това, но смятам, че този въпрос все пак трябва да се а, реши не само защото е в интерес на нашите граждани, но и на бенефициентите на програмите, по които отпускаме средства. И ако мога да поправя пропуска си от малко по-рано, нека да ви поздравя за назначението ви, госпожо председател. Благодаря на господин Ламсдорф. Много се радваме, че той е наш е, докладчик и че толкова сериозно се заема с въпроса. Действително, е изключително важно да работим в тясно сътрудничество нашата подкомисия и комисията за външна дейност – Имаме работна група по ЕИДЧП, е, структурирания диалог, в, за който спомена Ричард Холвит. И е, в такъв смисъл искам да поставя въпроса и кой иска да се включи в работата на тази група, защото тя вероятно ще се събере тази година за първ път в Страсбург с е, дебат за това какво ще се върши през годината. Ние трябва да обмислим на къде да насочим нашата подкрепа. Благодаря действително за толкова изчерпателния дебат по същество. Боя се, че започваме да изоставаме с времето. И искам сега да процедираме малко по-различно по време на заседанието за отговора на въпроси, да го организираме малко по-различно. Вие знаете какви са зададените въпроси, затова само ще споменавам въпроса и ще дам възможност да се отговори. Въпроса на господин Таварес законодателството в Израел за незаконна иммиграция. Моля, давам думата на комисията. Кой е готов да отговори от комисията?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 Hat er das Papier nicht dabei? Um. But I'm very, very sorry Uh, arriving at the, uh, the final minute like this. Uh... Извинете ме, че така съвсем в последния момент се появих. Е, друг колега трябваше да отговаря. Ами, ако позволи господин Таварес, може би да ви дадем възможност да отговорите на другите въпроси и да изчакаме вашия колега. В край на кращата нашето заседание е, предвиждаше да започнем с е, въпросите в 11.15. Да, нека тогава да минем към следващия въпрос за Украина. Заповядайте. Добър ден. Въпроса за Украина. Нашата служба, разбира се, следва съвсем отблизо какво се случва там. Заместник председателя на службата за външна дейност изказа своята загриженост за това, че е, по време на процеса на Юлия Тимошенко е, и, и втория процес не е обърнал внимание на пропуските на първия и на факта, че не са спазени международните стандарти за справедлив и прозрачен процес. Госпожа Тимошенко, която е много важна фигура от опозицията, няма да има възможност да вземе участие в бъдещите избори. Също има и други задържани лидери на опозицията и, за съжаление, селективното правораздаване в Украина продължава да бъде обект на нашето внимание. Дали е, засягаме този въпрос в, нашия, в нашето споразумение за свободна търговия? Да, ние провеждаме е, в момента преговори за пространно търговско споразумение за свободна търговия с Украина. Е, там а, се дискутират чисто технически условия, но ние реагираме и на надигнатите гласове от гражданското общество и опозицията за финализиране на споразумението. Имаше среща на върха и там се изтъкна, че Украина трябва да спази своите ангажименти за демокрация и човешки права и това ще се отрази на въпроса доколко скоро ще бъде сключено това споразумение. Също бяха цитирани е, доклади за произвол на полицията. Ние упоменахме, че трябва да се подобри и е, законодателството за свобода на сдруженията. На места на полицията не е ясно регулирана, използването на сила също и това води до прекомерно, на моменти прекомер, използване на прекомерна сила срещу мирни демонстранти. Ние считаме, че тази материя трябва да се уреди в съответствие с международните стандарти. Бъдете уверени, че ние поставяме всички тези въпроси на съответните двустранни форуми и сме готови да ви дадем е, отговор какво прави нашата служба всеки момент, когато това ви интересува. Благодаря. Сега виждам, че Фрида Бреполс не е тук, затова нека да преминем към въпроса, подаден от Никол Кил Нилсън за човешките права в Азербайджан. Може ли да ни отговорите по този въпрос? So <laughs> maybe we do it the other way around. Mr. Swan, we have now five uh, questions. А, добре, тогава обратно да се върнем. Значи, пет са общо въпросите. А, какъв отговор ще ни дадете сега? Извинявайте, че по този начин а, подра... реагирам. Очаквах тук да има колеги, които да могат да отговорят на въпросите. Може би ще ги получите след приключването на заседанието. Тук е колегата, който може да отговори на въпроса за Етиопия. Ей, госпожа Гомеш е тук, затова нека да чуем тогава отговор. So, uh, please, uh, the question uh, was on it. Въпросът uh, за Етиопия тогава моля да чуем. Благодаря. Томас Ван Хандел, аз отговарям за Африка. Въпросът е свързан с положението в Етиопия, по-конкретно двамата шведски журналисти, които са осъдени на 11 години е, по обвинения. Commissioner for obviously following this case very closely and in uh... по за държавна измама, може би се каза. Госпожа Аштън излезе с изявление, където изказа загриженост за това как се прилага закона за борба с тероризма а, има не само шведски журналисти, но и етиопски журналисти, които са обвинени по този закон и които също трябва да бъдат освободени. А, в а, момента положението се промени, защото Журналистите са приели присъдата и съответно процеса е приключил. Ние поддържаме връзка с шведското правителство. Работи се и по преговори по-задколисно в, по инструментите на тихата демокрация, която може би ще бъдат по-ефективни за освобождаването на шведските журналисти. Това е първият е, случай, първият процес, е, по, който се провежда по силата на Закона за борба с тероризма, който е прият 2009 година. Има също осъдени и етиопски журналисти. Присъдата ще бъде прочетена на 26 януари. Проблемът е, че е, този закон за борба с тероризма се интерпретира много широко, защото много широка е дефиницията на то, или интерпретацията на това какво е тероризъм. И е, тук е, тази интерпретация води до ограничаване на свободата на медиите. Ние признаваме, че в Етиопия съществува заплаха от тероризъм, имаше атаки срещу европейски туристи в северната част на страната. Така че има примери на заплаха, т.е. напълно законно и правомерно е Етиопия да търси възможност да противодейства. Но все пак борбата с тероризма, според нас, не е начин да не е начина, не е повод да се използва за потискане на дисидентството. Ние се възползваме от разпоредбите за начай на 8 за политически диалог. Във втората част от въпроса вие говорите за помощта за развитие на, за Етиопия – и е, споразумението от Котону и съответните клаузи за спазване на човешки права. Ние ще ние имаме много дълго сътрудничество, партньорство с Етиопия и ще започнем и този диалог. Е, следим много отблизо как се развиват е, събитията и по член 8 започваме и този политически диалог. Няма микрофон ораторът. It's a long-standing partnership with an oppressive дългосрочно партньорство с един потиснически режим, който нарушава човешките права и който потиска хората. И ето сега е, виждате, и то не само сега, от много години, е, сега обаче вече нещата са формулирани в закон, правителството е, започва да злоупотребява с мерките за борба с тероризъм, като репресира и чужденци, и местни журналисти, които говорят за нарушенията на човешките права там. Така че не считам, че е, този е, тих, дискретен подход, който сте предприели, ще сработи. Дано да стане така, но не мисля, че ще е така. И затова искам да запитам защо са приели е, двамата журналисти да се признаят за виновни в обвиненията? Имало ли е в е, този момент там представители на, Европейската, е, на Европейския съюз, на делегацията? Имало ли е кой да ги съветва? Защото е, знаем действително, че в Етиопия има такава традиция всеки да каже да, да, да, виновен съм за това, което го обвиняват. Същото се случи с бивш много изтъкнат лидер, лидерка на опозицията, тя е получила доживотна присъда и именно за това, че се е признала за виновна в един момент. Та въпросът е имало ли е там представители на Европейския съюз, имало ли е, е правни съветници, които са били познати на делегацията и които са да са съветвали журналистите, дали да се признаят за виновни, да приемат обвиненията? Председателката, благодаря, моля отговорете. Thank you. Благодаря. делегациите и на Европейския съюз, и на САЩ следяха отблизо процеса. Шведският журналист имаше шведски адвокати, които го защитаваха. Чуха се мнения от цял свят в негова защита. Не зная какви правни съвети е получил, не зная защо е решил или и двамата са решили е, да не протестират присъдата. Добре. Благодаря за отговора. Какво да правим с другите въпроси? Пристигна ли някой? Организацията ни е много голяма, не ги познавам всички. Колегата, доколкото знам, идва, за да отговори на въпроса за Израел. Мога накратко да отговоря на въпроса за американския проектозакон. So I think um, um, the colleague of Frida Brip Колегата на Фрида Бриполс, Никол Кел Нилсен, ще изслуша отговора на Фрида, на въпроса на Фрида, господин Слон. Okay, sorry, I was um, expecting the, the, the question first, but... Исках първо да чуя въпроса, извинете. Що се отнася до този закон в САЩ, трябва да кажа, че законодателството и неговото съответствие с международните задължения, въздействието му върху споразуменията между САЩ и ЕС се анализира по-настоящем, особено що се отнася до аспекти, които не са били включени в изявлението на президента Обама. Например, американски граждани за подозрение от тероризъм биха ли могли да бъдат задържани от военни без съд и тогава какви права е, за надлежно разглеждане на тяхното дело да им бъдат предоставени. Различните служби обсъждат тези въпроси с американските органи. Uh, are there further? No. Okay. Um, now we really have a time constraint here. Ограничени сме във времето, за съжаление. Има въпрос от госпожа Кил Нилсен. Благодаря. Аз ще трябва да си тръгна след малко. Що се отнася до служащото се в Азербайджан и правата на човека там, исках да задам един въпрос. Нещо много важно според мен. Специалният докладчик за политическите затворници в Азербайджан под шапката на съвета на Европа имайки предвид, че Азербайджан е член на съвета на Европа, не можа, това се случи тези дни, да получи виза, за да отиде в Азербайджан. Искам да допълня това към въпроса си, що се отнася до ограниченията за свободата на изразяване в Азербайджан. Благодаря. Благодаря ви, че уточнихте въпроса си. Мисля, че ще бъде полезно колегата, който отговаря, да остане за точка разни. Ще бъде ли възможно? Ако няма да бъде възможно, не след обяд. Ако не е възможно, не е по правилник, но ще помоля за писмен отговор, който да бъде изпратен на съответния член на нашата комисия, който е задал въпроса, и копие, което да бъде изпратено до секретарията, тъй като отговорите интересуват всички ни. Надявам се следващия път а, да няма такова недоразумение като настоящото. Нещата трябва да се случват по график. В нашата комисия имаме нов член, господин Брок. You have a, a green, uh, Sie haben ein, uh, ein grünes Schild als uh, uh Vertreter in Troa. Ich begrüße Sie aber sehr herzlich als Vorsitzender von AFED. Имате зелена карта пред себе си като заместник, но искам да ви приветствам като председател на комисията по външни работи. Ако искате да останете за разширеното бюро в 11.30, моля, заповядайте. Исках да покажа, че се интересувам от работата на тази подкомисия, за да знаете, че в едните седмици се надявам да има диалог между основната комисия и подкомисията – ще видим как ще организираме работата си по оптимален начин. Всички искаме правата на човека да бъдат зачитани. Можем да говорим за политиките за правата на човека, които да бъдат прокарвани посредством клаузи в търговски споразумения. Добре е да излезем с становище. Нашата подкомисия има водеща роля в това и просто исках да покажа, че основната комисия слуша своята подкомисия комисия. Благодаря ви. Днес имахме заседание с много членове по ЕИТПЧ. Голямата част от колегите си тръгнаха, но се радвам, че сте отделили време да ни видите като председател на Комисията по външни работи. Няма разлика между подкомисията и основната ни комисия по същество. Хубаво е обаче винаги да знаем, че Комисията по външни работи ни подкрепя, защото посредством резолюции ние изразяваме становището на цялата Комисия по външни работи. Сега, доколкото зная, има един план, който нашата комисия ще има един плюс след името си, което пък ще означава, че ще можем да а, започваме доклади по собствена инициатива, ще можем да каним експерти, които да изслушваме. А, би било добре това да бъде в координация с комисията по външни работи. Моля ви, не си тръгвайте. Ще започне разширеното бюро. Колеги, Следващото заседание при закрити врата. Моля, напуснете залата. След обедното заседание ще започне в 3 часа с точката от дневния ни ред. Just wait for them to come back. I suppose they will come back.